Сега пристъпваме към следващата точка от дневния ред. Въпросът с искане за устен отговор. Въпрос върху контрола на износа по отношение на изделията с двойна употреба. Колегата Бент Ланге, който е вносител на устния въпрос, има думата. Много благодаря, господин председател, госпожо комисар. Аз съм не само вносител лично, а внесох този устен въпрос от името на Комисията по международна търговия. Смятам този въпрос за добре обоснован. Когато се огледаме, виждаме, че политиката по износ на оръжие на Европейския съюз е изключително пропусклива особено по отношение на изделията с двойна употреба. Когато говорим за тежки военни превозни средства, може да се направи разграничение дали те се използват за транспорт или за превозването на ракети, например. Когато говорим за софтуер, информационни технологии, става по-трудно. В тези случаи Понякога е очудващо, че една активистка получава е, имейл в Лондон за състоянието в Бахрейн и той съдържа троянски кон, който прави така, че нейният мобилен телефон се подслушва и всички текстове, които тя въвежда в мобилния си телефон, могат да бъдат прочетени от трети лица тази употреба на средства за наблюдение могат да бъдат използвани навсякъде и повсеместно за събиране по а, нелегален път на информация от а, правозащитници и защитници на човешките права. И за това смятам, че а, е изключително навременен погледът върху тази ситуация от злоупотребата с софтуер страдат не само правозащитници в трети държави, а също така хора в Европа, самите те биват контролирани с средства за наблюдение от трети държави. Не говорим само за Бахрейн, където е била доставена европейска технология. В Иран има също така инвестиции и са били доставени европейски технологии в Сирия, има такива доставки в Либия, тайните служби са купили европейска техника и често пъти се говори за това, че а, а, самите фирми а, се рекламират а, с най-простият и най-лесният начин а, на наблюдение чрез а, техните продукти. В а, Нигерия, в Уганда, в Катар съществуват такива технологии и там те се употребяват по начин, който не се съвместява с европейските представи. През, 2000, през декември 2012 година беше изключено споразумение, в който използването на троянски коне, вируси в системите за наблюдение тематизирано, но все още тази тема не е достатъчно добре разработена и няма начини, които да са достатъчно ефективни, които да предотвратяват злоупотребата с системи за наблюдение и не могат да предотвратят наблюдението на хора по начин нежелан от производителите или пък от нас. И затова производителите на софтуера трябва да спазват определени изисквания. В тази връзка искам да попитам докъде е стигнало развитието на законодателството по отношение на изделията с двойна употреба. Знаем, че ние сме приели да снабдяваме всички желащи с тези средства, независимо дали те се доставят в държави с военни конфликти. Мисля, че трябва да се попитаме кои изделия с двойна употреба в кои държави могат да се изнасят. Трябва да намерим небюрократичен път за вземане на решение. Трябва също така да може да се осъществява на практика а, законовото, е, законодателството в тази посока. Това искам да попитам и задавам този въпрос. Благодаря на господин Ланге и давам думата на госпожа Малстръм. So благодаря много, господин председател, уважаеми дами и господа депутати. Много ви благодаря за този изключително важен и доста труден и сложен въпрос. Както знаете, Европейския съюз е голям производител и износител на изделия с двойна употреба, както и е, се занимава сериозно с е, контрол на износа. 14 милиарда евро са контролираните е, стоки за износ с цел международна сигурност и европейска сигурност. Контролът задължително се е задълбочил през последното десетилетие, има и солидна институционална функция, основа, и всъщност ние даваме добър модел и за трети страни. Но нещата се променят и моделът не може да остане статичен. Той трябва да се променя така, че действително да отговаря на новите предизвикателства, споменати от господин Ланге. И така, много е важно да имаме капацитет за контрол, който е добър за бъдещите десетилетия. Има технологии, за контрол и следене, които могат да се използват в нарушение на правата на човека. И за това за рекордно бързо време през октомври тази година изготвихме делегиран акт за транспониране на европейското право за, във връзка с софтуер за наблюдение на дейността по интернет. Освен това, износа на технологии за контрол и наблюдение е много важен елемент от нашия от наш нашия документ преглед на е, експортната политика. И има много важни елементи, свързани с е, личната, индивидуална сигурност на хората и за това правата на човека трябва и ние настояваме да бъдат прияти като валидно основание за отказ за разрешение за износ. Друго много важно нещо е много добре да определим кои са тези изделия с двойна употреба, които биха могли да доведат до нарушени. Все пак трябва да се има предвид, че някои от тези стоки имат и легитимна употреба. Трябва да имаме предвид конкурентна способността на Европа и да се има предвид, че има и трети държави, които се конкурират с наши производители и които с готовност ще предоставят стоките, което не решава проблема с правата на човека. Същевременно трябва да имаме предвид и възможни нови мерки, като включване на определени страни, както е по член 215 от договора, т.е. отдел санкции съобщението се очертава и основната рамка за един модел основан на риска, за да може възможно най-ефективно да се осъществява контрола и да се намали до минимум изкривяването на конкуренцията, нещо, което да допринесе за създаване на равнопоставеност на пазара, да има отворено лицензиране, да се контролира транзакциите в рамките на фирмите и е, контролът да бъде насочен към най-чувствителните стоки и към най-чувствителните е, дестинации. Така ще се увеличи ефективността е, и също времено ще се, под... ще се запази високо ниво на ефективност. Необходима е обаче много високо специализирана експертиза, е, експертни познания за това правим всичко възможно, за да привлечем експерти от целия Европейски съюз, за да можем да сме сигурни, че контролът е действително тясно свързан с новите развития. Работим с заинтересовани страни, гражданското общество и представители на производителите, за да може всички да се включат в процеса. Работата с частния сектор, разбира се, е най-важната дейност по отношение на неразпространението на стоки с двойна потреба. Затова трябва да си сътрудничим с частния сектор. Благодаря. Благодаря от името на политическите групи. Сега ще чуем първо господин Сайнфелд от ЕНП. Dziękuję. Panie Przewodniczący. Благодаря. Господин председател, контрола върху международната търговия с изделия с двойна употреба е много труден. Много е лесно, независимо от пречките, контрола, да се осъществява търговия. Но също така и технологиите са универсални и всичко и зависи от крайния потребител как точно ще използва изделието. Различен въпрос е свързан с растящото участие на малки и средни предприятия в тази търговия. Това е хубаво. Не би трябвало да ги товарим с бюрокрация. Дами и господа, зачитането на свободата и изграждането на международна сигурност изисква много конкретни процедури, така че да се изгради съвременна система за контрол на износа на изделия с двойна употреба, за да не се използват тези изделия при репресия на гражданите на една страна или пък срещу друга държава. Да не забравяме също така и ролята на научно-развойната дейност. Осъществявайки тази важна задача, не би трябвало да, за, да пречим на конкурентоспособността на Европа и да не пречим на достъпа на нашите малки и средни предприятия до международните пазари. Благодаря. Благодаря. Сега социалистите и демократите има думата господин Йорк Лайк, Лайхтфрид. Благодаря, госпожо мисар, господин председател. Понякога политиката е трудна работа. И когато човек навлезе в подробности, става още по-трудно. Спомням си как започнах да се занимавам като един от първите депутати с изделията за с двойна употреба. Много малко хора действително знаят кои са тези изделия. За медиите тази тема не беше особено интересна и винаги където липсва интерес в обществеността се дава възможност за злоупотреби от страна на отделни групи от обществото това са изделия, които според мен са също толкова опасни, колкото са оръжията. Не всички а, мои колеги са съгласни с а, това мое мнение, а, но смятам, госпожо комисар, че трябва да се посветим на тази тема, защото а, тя причинява доста проблеми. Първо, в Европа по отношение на износа няма равнопоставеност. И сега ще говоря на английски. Виждам, че господин Датман седи отзад, крие се зад своя флаг Имаме държави, които имат много стрикни изисквания по отношение на износа, други нямат такива. И Обединеното кралство, например, има такива изисквания и това е важно за тях, но има други държави в Европа, в което а, няма такива изисквания. А, това не означава, че а, изискванията не са а, не се подчиняват на европейското законодателство и по тази причина имаме нужда от общи, общовалидни разпоредби. Трябва да уточним какви са тези правила. Сега имаме списък и всички изделия, които не са на него, могат да бъдат неограничавано изнасяни. Може би трябва да се вземем с въпроса предварителна или последваща проверка. Защото ако се проверяват едва след износа, може хора да пострадат, да губят живота си. По отношение на софтуера, започваме да навлизаме като европейски законодатели в тази тема и обръщаме внимание и нарушаването на правата на човека. Повечето танкове Леопард 2, които са изнесени в Близкия изток, все още не са допринесли да се убият хора с тях. Това не въжи за технологиите, които сме изнесли. Благодаря на колегата Лайхтфрид господин Датмат, самият вие имате възможност да се изкажете по-късно. Не знам дали искате да зададете въпрос с, с синя карта. не, сега давам думата на колегата Фотига. Моето име беше изрично споменато от оратора и по правилника имам обикновено право да отговоря 30 секунди. Обикновено оратор, който има, дава знак с синя карта, но има време да се изкаже по-късно в дебата, не получава право да използва синята си карта решението ни, че да се взема от председателя. Благодаря, госпожо, пред... Е, е, господин председател, госпожо комисар. Някои страни, като Съединените щати, Канада и Марокко, налагат санкции на Русия и включват космическите технологии и в тези санкции. Нашите решения са различни. Санкциите ни не са свързани с Европейската космическа програма. В резултат на това сателити са изстрелвани три пъти тази година и са използвали, използвани проблемни а, устройства за това, без да се стигне до орбита. Тоест има проблеми. Кой е виновен за законодателните проблеми на системата за двойна потреба. За какво става дума? За липса на солидарност, като си има предвид руската агресия срещу Украина? Благодаря. Сега за Алте думата има госпожа Мреке Шак. Thank you, President. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, днес си напомнихме за какво става дума в този дебат, който се води отдавна. Хакери влязаха с malware в нашия сайт. Това е софтуер, който влиза чрез белгийската телефонна система. Иранските ядрени технологии използват европейски технологии. Обикновено се смятаме, че Русия и Китай извършват подобни нападения. Изследванията показват, че тези технологии са произведени в Европа, въпреки че се разработват за разузнавателните служби технологиите стават по-бързи и по-ефтини всеки ден. Помислете си какво, какво е, какви са последиците от участието на нерегулирани участници. Това може да доведе е, до щети за нашата критична инфраструктура. Този пазар, който е на стойност милиарди, може да се окаже най-големият е, бумеранг. Безотговорният вакуум трябва да се запълни. и трябва да се контролира използването на тези технологии. Имаме нужда от прозрачност и от отвореност, условия за равнопоставеност. Госпожо комисар, искам да знам дали вие ще представите положителен отрицателен списък на технологии и страните и как ще се направят корекциите за на, на страните. Също така призовавам да има оценка на въздействието в процеса на развойната дейност, за да се знае какви ще бъдат последиците. Имаме нужда от интелигентно законодателство, при това бързо. Не това, което прие съветът преди няколко дни. Безотговорно е да чакаме повече. Благодаря за левицата Анмарин Мино за една минута. Не я виждам тук в залата. Преминаваме към зелените. Давам думата на колежката Ска Келер за една минута. Благодаря. Имаме още много работа, когато говорим за въпроса какво Европа може да направи по въпроса за износа на стоки, които могат да изглеждат безвредни, но могат да се използват за преследване и за подслушване на активисти и правозащитници. Ако искаме да защитим и да осигурим сигурността на хората, трябва да го направим както в Европа, така и в третите страни. И не можем да проверяваме дали може да се злоупотребява с изделия енергия едва след като те са доставени, така че са ни необходими предварителни, а не последващи проверки. Технологиите се развиват, трябва да се развием и ние. Това, за, това е изискване към нашето законодателство. Не можем да се отказваме от по-стари технологии, а, защото те могат да бъдат особено вредни. И апелирам към комисията да се заеме този, с този въпрос. Имаме нужда от законодателно предложение още през 2015 година. Този въпрос не е чисто технология технически. Става въпрос за това как ще защитим правата на хората и, и човешките права. Благодаря, колега. Сега от, давам думата на Уилям Датман. С оглед на дебата се питам защо политиците, които наричат себе си либерали, всъщност винаги се държат като крайно нелиберални политици. И председателят очевидно черпи вдъхновение от господин Верховщад, който обикновено винаги отправи обиди вместо да участва в истински дебат. Искам да отговоря на господин Лайкфрид и неговият въпрос. Искам да подчертая, че уважавания колега от дясната ми страна не е колега от моята група, както смята председателят. Може би следващия път, когато председателствате, следващия път трябва да се информирате по-добре. Обединеното кралство, господин Ликфрид, прави самостоятелна преценка, за да реши какво трябва и не трябва да изнасяме. Но аз и други в Обединеното кралство зачитаме правото на други държави членки да правят сами преценка за това, което трябва или не трябва да се изнася. И не смятаме, че това трябва да се делегира на неизбрана комисия изделията с двойна употреба. Какво е тяхното значение? Фирмите, износителите в Обединеното кралство имат нужда от разрешение на Европейската комисия. Независимо от очарователното встъпление от, господин Лангер, всичко това е неуместно. Тук има стремеж към повече правомощия за Европейската комисия, която да казва какво може и не може да се изнася. Обединеното кралство е лидер на световната търговия от стотици години и режима за изделят с двойна употреба е чисто и просто неприемлив. Председателят благодаря. Извинявам се на колежката Фотинга, защото допуснах, че тя може би е член на вашата група. Тунекела има думата. Госпожо комисар, използ... Е, изнасянето на технологии и стоки, които могат да се използват а, по вреден начин, за да се провеждат военни действия или пък да се наблюдава дейността на защитите на правата на човека, е много важна тема, защото по този начин се държи тяхната дейност, както и дейността на опозицията под контрол. Затова е много важно износът да се контролира внимателно и да се работи по възможно най- новата информация, с която се разполага и за това е необходимо експертно познание. Трябва да се работи и с най-добрите експерти в областта. Приветствам публикацията на комисията от миналия април, в която се засяга износа и се определят недостатъците на сегашната система и се предлагат действия за бъдещето. Нашия дебат днес има за цел да се ускори излизането на законодателно предложение в тази област и да се насърчат всички държави членки е, да се присъединят към е, тази дейност по-ангажирано, защото е, при предметите с двойна потреба, всъщност, ако ги изнасяме, поставяме под въпрос доверието към Европейския съюз като защитник на правата на човека. Предоставянето на технологии в ръцете на авторитарни е, режими създава впечатлението, че Европейския съюз е готов на всичко за достъп до пазари. Така че е крайно време да се преустанови изнасянето на стоки това е на потреба за страни, върху които са наложени е, европейски санкции, включително Русия, която може да предаде такива технологии на сепаратистите. Какви ще са мерките за киберсигурност, за международния износ на предметите за двойна потреба. Благодаря. Председателят казва, моля ви, спазвайте времето си. Госпожа Малска. Господин председател, госпожо комисар, Днес е много важно да решаваме въпроса за изделията с двойна употреба и има нова тенденция Европейския съюз и други заинтересовани лица да засилят да засилва търговската дейност. Освен това, терористичните групи засилват своята дейност и освен това технологичният напредък става все по-бърз. За, съж той трябва да бъде регулиран. Ето защо трябва да обръщаме е, много голямо внимание на регулирането на тези изделия. Трябва да се ускори приемането на законодателното решение. Използвам тази възможност да подчертая някои притеснения. Първо, от една страна да държим сметка за необходимостта да се елиминира всяка заплаха, проистичаща не от местната употреба на тези изделия. Но също така не бива да се изкривява пазара коя, което да доведе до загуба на конкурентно способност и да няма непрозрачно регулиране. Второ, ограниченията трябва да бъдат както последващи, така и предварителни. И трябва да се положат усилия, за да се премахнат пречките, които все още съществуват на европейския пазар. Но има нужда от мерки за контрол за най-чувствителните изделия. И нататък, как може на глобално ниво да се постигне сближаване към общи стандарти, по този начин ще станат по-ефективни дейностите предприемани от Европейския съюз. Благодаря. Марко Спреце е следващият оратор. Господин председател, скъпи колеги, говорим за техника за наблюдение и двойната употреба в често, чести случаи е така доста меко понятие. Знаем за какво става въпрос, а именно за едно единствено употребяване на тази техника. Докато ние в Страсбург се занимаваме с нарушение на човешките права по цял свят, това е наша тема и установяваме, че навсякъде по света се използва техника за наблюдение, която в повечето случаи е внесена от Европейският съюз. Имаме нужда от положителен списък и от предварителен контрол както на държави, така и на продукти. Скъпи колеги, вие поставихте много навременни въпроси. Казахте как граждани на Европейският съюз стават жертва на наблюдение от страна на трети държави. Но какво очаквате, господин Ланге, от държави, които не само продават технология, а, а предоставят а, лични данни на своите граждани а, съвсем свободно на различни организации? благодаря, господин Себалос. Сега има думата за една... Госпожа Себалос за една дума. Благодаря. Получих отговори на някои от въпросите, които бих задала в които бяхме задали в първоначалния въпрос, а именно до къде се стига с обновяването на правилата. Бих желала да направим всичко възможно технологиите за наблюдение да не бъдат включвани за в бъдеще, защото в някои случаи може да се достигне до катастрофално положение в някои страни. Става дума за консултантски услуги, става дума не само за продукта, но и за страната получател. Това демократична страна ли е? Уважават ли се правата на човека? Има ли опасност от териториални конфликти и включване на страната в тях? Тези неща се променят бързо. Трябва да се получим от грешките, които сме правили. Особено когато някой. Е, европейски страни продаваха оръжия на Северна Африка и Близки изток. Важно е Европейския съюз да спазва е, е своите собствени ценности, именно правата на човека и демокрацията, дори е в ситуации, когато това не е от полза за промишлеността. Трябва да защитаваме в крайна сметка първо, на първо място човешките същества. Благодаря. Нека да дам думата на Кристияна Бегин. Две минути. Eh, Благодаря. Изделията за двойна употреба могат да се използват и за цивилна, и за военна цел. Например, една безопасна система за навигация на самолетите може да се използва за, бомбарди... за бомбардировки. Председателя. Много ви моля, малко по-бавно. Вашето изказване трябва да бъде разбрано от всички. Започвам отново. Казвах, че не говорим за оръжия, а за изделия, които са за цивилна употреба. Те не са подложени на същите ограничения, заедно с това могат да се използват за нарушаване на правата на човека. Европа носи огромна отговорност. Европа от една страна е подписала конвенцията за правата на човека и заедно с това и изнася е изделия, които могат да се използват срещу нашите интереси. От една страна е, Европа говори красиви думи, от друга страна Европа изнесе химически оръжия за Сирия, с които бяха нарушени правата на човека. Да, може би те са изнесли на пръв поглед безопасни изделия, използвани за цивилни, за цивилни цели, но заедно с това те могат да се използват и за военни цели е, им трябва да подложим на ясен режим софтуера, така че технологията, произведена Европа, да се използва е, за е, спазване, а не за нарушаване на правата. Е, аз призовавам комисията максимално бързо да преразгледа режима за износ на изделия с двойна употреба и да, да разшири използването и софтуера, хардуера и също така да се контролира спазването на регламента от държавите членки, които използват и произвеждат изделия с двойна употреба. Благодаря. Следващият оратор е Ярослав Валеса. Благодаря господин председател. За съжаление, използването на изделия с двойна употреба и особено технологии на основата на такъв софтуер водят до тежки нарушения на правата на човека и застрашават сигурността. Авторитарни правителства все по-често използват създадени в Европейския съюз технологии, за да могат да получат достъп до изделия, които са в ограничителния списък. Актуализацията на действащата нормативна уредба става все по-неотложна задача. Европейския съюз трябва да контролира експорта, транзита и търговията с изделия с двойна употреба като ключов фактор в утвърждаването на мира и сигурността в света. Софтуерните технологии не бива да се отклоняват от легитимната си употреба цифровата инфраструктура и стратегическите интереси на Европейския съюз трябва да бъдат гарантирани. Европейския съюз е много важен играч на международната сцена и е, като защитник на правата на човека може да изиграе ключова роля в търговията на цялата си територия. Съгласно неодавнашните проучвания, вече са устарели данните за търговията с такива изделия и те трябва да се актуализират. Благодаря ви, казва председателя. Имам две минути, е, казва оратора. Не, прекъсва го председателя. Благодаря ви. Съвсем ясно е вашето послание. Е, следва Пиньеро е, Родригес Фернандес. Минута и половина ninguna de que la unión europea tiene como objetivo prioritario promover la democracia el Нашите основни приоритети са демокрацията, законността и човешките права, и то по целия свят. Но ние не винаги действаме, когато има нарушения, особено срещу правителства, които използват репресивни мерки. които се възползват от софтуер и други изделия, които могат да имат двойно предназначение – Затова е абсолютно необходимо да има съответна законодателна уредба, която да запуши пропуските в това отношение. Проблемът е много сериозен и има сериозни последици. Не можем да позволим технологии и софтуер, създадени в Европейския съюз, да бъдат използвани от е, полицейски власти, от е, потиснически военни режими – за нарушаване на човешките права. Трябва да имаме общо европейско решение. Страните членки трябва да дискутират въпроса, но ние също така трябва да действаме незабавно. Трябва да има и ясен срок по отношение на съобщението от декември за да имаме и ангажимент за конкретно законодателство. Следващия оратор Никола Данти. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Без съмнение, търговията с изделия с двойна употреба трябва да бъде обект на специална регламентация, защото тези стоки се нуждаят от специален нормативен режим, поддържан и отстояван от правителствата. Това става все по-актуален въпрос в един свят на бързи преобразования за страшен от нови заплахи с различни източници. Европейската комисия трябва да прояви желание да ревизира съществуващата система. Трябва да се отбележи също така, че е необходим задълбочен анализ на въздействието и оценка на това въздействие, за да се зачитат правата на човека и да се осигури равнопоставеност на производителите на международната арена едно сближаване на нормативната уредба на международно равнище ще бъде много полезно. Благодаря. А сега спонтанни изказвания. Първият оратор е Никол Капуто. Благодаря. Износът на изделия с двойна употреба трябва да бъде организиран така, че Европейския съюз да организира защитата и сигурността на своите граждани. Продуктите на Европейския съюз, които могат да се използват с двойна употреба, е, не бива е, да бъдат е, употребявани там, където те ще застрашат и нарушат правата на човека. В всяка отделна държава трябва да се вземат решенията дали износът ще бъде разрешен или не. Особено когато говорим за по-чувствителните изделия. С повече прозрачност, с повече системност в регламентацията тези цели могат да се постигнат. Благодаря. Э, Благодаря на колегата Капуто. Ивон Яковчич. Дами и господа, почтани господин predsjedavajući, поверенице. Благодаря, господин председател, дами и господа, господин комисар. А, дилемата, пред която сме изправени, не, не е никак сложна дали, дали преследваме е, повече печалба, е, което е съвсем нормално, или е, всъщност опитваме да зачитаме европейските ценности. Правата на човека, върховенството на закона и всичко онова, което често се потъпква в страни, които се явяват наши партньори и използват изделия с двойна употреба. Подобни изделия често пъти могат да влязат в употреба и срещу нас самите, срещу нашите собствени граждани на Европейския съюз, срещу наши съседи, приятели. Та, в тази връзка мисля, че трябва на преден план да са европейските идеи. Трябва да помислим за, за онова, което стои в основата на този парламент. Нотис Мария с една минута. Заповядайте. Господин председател, контрола на износа на изделия с двойна употреба трябва да се отстоява от Европейския съюз. Това може да става в, на международната арена, като се приемат общи практики за контрол на износа. Когато се допускат нови членове в режима на контрол, трябва да се прилагат определени критерии, без обаче да се изключват с, конкретни страни. Сега трябва да посочим, че Турция е пречка за това да се присъедини към режима за контрол на е, Кипър. И именно поради тази причина Европейския съюз трябва да, да е, подкрепи кандидатурата на Република е, Кипър в тези режими на контрол и да упражни натиск върху Турция. Благодаря. Последният оратор от спонтанните изказванията е Ферера. Сърколи Ферера. Господин комисар, не за първ път обсъждаме темата на изделия за двойна употреба и съответния контрол софтуер, който се използва за комуникации а и също много други сериозни е, случаи на използване за военни цели на подобни изделия. Ние не можем да се задоволим само с съществуващата законова рамка и сега предложените изменения. Трябва ни много по-широк подход. Например, общи програми за научни изследвания, финансирани от съответните фондове, Трябва да обърнем внимание и на въпроса какво прави израелската индустрия за въздухоплаване с съответните атаки в Газа. Не трябва да забравяме също, че ред е, наши продукти из са произведени с европейски фондове и могат да имат двойно предназначение. Комисар Малстром. Благодаря, благодаря ви много за вашето участие в този много интересен и сложен дебат. Всички сме съгласни, че със съвсем основателни и законни цели могат да се използват тези изделия същевременно. Има и рискове при друга употреба, когато могат да бъдат използвани за наблюдение или нарушения на правата на човека. Контрола върху износа е единственият правилен подход за решаване на въпроса и трябва да бъдем много внимателни. Аз ви слушах с голямо внимание, за да видим как можем да актуализираме действащото законодателство. Имаме съобщението в тази е, посока, но трябва да се вслушаме и във всичко, което казвате вие, което казват държавите членки, което казват неправителствените е, организации. Съвсем прави сте. Преди няколко години е, за тях този въпрос не стоеше. Сега те вече много активно работят по него. Хората са по-информирани, технологиите напредват и за това ни трябва усъвършенстван контрол. И все пак въпросът е много сложен. Подходът ни трябва да е правилен, за да не навредим на износа, който е предназначен за законни цели. Затова подготвяме прегледа, както казах, привличаме различни експерти, е, вслушваме се в становището на заинтересованите страни, за да бъде балансирано нашето предложение в началото на следващата година. С нетърпение очакваме и активното сътрудничество на Европейския парламент в този процес. С удоволствие ще говоря отново пред парламентарната комисия и пленарната зала. Благодаря. Благодаря. Благодаря ви много за изказването. Приключваме с тази точка от дневния ред. И така преминаваме към следващата точка. Изявление на комисията по насоките на комисията за оценка на въздействието.